Sentaros. Venga, pido un poquito de orden y que la gente vaya tomando asiento, que vamos a empezar la votación. Започваме гласуването. 11 точка от дневния ред, а именно за регламента 1198 извинете, регламент номер 302 за многогодишния план за възстановяване на рибните запаси от червен от рибатон в източния Атлантик и Средиземноморието. Да, благодаря. Ромева и Руеда. Е, уточнение. Както всъщност знаете, целта е да се определим ние като парламент по един толкова важен въпрос, който всъщност не е свързан единствено и само с транспониране. Най-лесното би било да вземем и ние позицията на комисията, но ми подсказаха и аз самият съм на същото мнение, че е по-добре да използваме тази възможност, за да се дистанцираме този път и да вземем собствена позиция. По този начин ще пратим силна заявка на съвета, че сме независима и суверенна институция. За това всъщност така ще постъпим, не защото нашата позиция, кой знае колко различна от началната на комисията. Това ще ни позволи да действаме и при други подобни ситуации в бъдеще по същия начин, а именно като суверенна и независима институция. В противен случай просто бихме правили лоша услуга на цялата тази кауза. Има много малко изменения и за това всъщност предлагам отрицателен вод на това, което смятам и разбирам аз, че ще бъде позицията застъпена от съвета. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Гласуваме. Някой друг, освен госпожа Родос, да не си носи електронната карта за гласуване. Добре, госпожо Родос, тогава вие ми правете знаци, за да знам дали сте за или против. И така, гласуваме и изменение номер едно на докладчика. Начало на гласуването. Се Край на гласуването. Eh, por 7 votos a favor. 7 за, 11 против. Отпада изменението на докладчика. Сега, изменение 6 на Комисията по опазване на околната среда, МВ. Начало на гласуването. Се цierra la votación. Край на гласуването. 8 за, 7 всъщност за, 10 против. Пето изменение на господин Сукала с начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. ¿Qué ha votado usted, señora? A favor. Госпожо Родос, вие за. Не, против. Добре тогава. 8 е, фавори. 8 за, 10 против. Отпада. Четвърто изменение, господин Кадек. Начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. Е, декай. Отпада son, eh, la enmienda 6 ha sido retirada. Шесто изменение се оттегля и така минаваме към гласуване на седмо изменение. Пак на ЕНВИ. Начало на гласуването. Се cierra ла votación. Край. Е, декае. Отпада. Гласуваме Изменение номер 2 на докладчика. Начало. Se cierra la votación. Край. Е, eh, рechazada. Отхвърля се. Гласуваме сега изменение номер 8 на ЕНВИ. Начало. Се cierra la votación. Край. Rechazada. Отхвърля се. Гласуваме Изменение номер 3 на докладчика. Начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение номер 9 на НВ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сеньора... Госпожо Родост, вие какво гласувахте? За. 10 и 10. Отпада. Отхвърля се. Изменение номер 11 на Еври. Начало на гласуването. Край на гласуването. Е, а... Ламинда 11 de Изменение номер 11 се приема с 10 за, гласуваме и изменение номер 11 на Енви. Се Край на гласуването. Речатада. Отхвърля се. Сега, изменение номер 12 на ЕНВИ. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Гласуваме изменение номер едно на ЕНВИ. Начало, край, приема се. Гласуваме изменение номер 2 на ЕНВИ. Начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение номер 3 на МВ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Госпожо Родос, вие сте за. 10 на 10. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение номер 4 на МВ. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Гласуваме изменение номер 5 на МВ. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Сега предложението със съответните изменения. Начало на гласуването. Цялото предложение. Начало. Край. Приема се с 18 гласа за и 1 против. Няма въздържали се. И така, сега гласуваме за законодателното предложение. За, т.е. начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. Поздравления! Поздравления, въпреки че знам, че докладчика не е много доволен. И така, извинявам се. Първо нещо искам да кажа. Да се обърна към комисията, тъй като това са правилата сега за обичайната законодателна процедура. Трябва да поискам разрешение от комисията, за да може с този резултат докладчика да тръгне на проучване дали ще бъде възможно съгласие с съвета на първо четене. И това трябва да го кажа. Не, че се съмнявам, защото и съвета е на тази позиция, но трябва да го, го задам официално от този този въпрос. Госпожа Гарсия Йерро, благодаря. Аз просто искам да уточня, че по време на първите три гласувания не можах да гласувам. И това явно не е стигнало до вас, до изчисленията. Не знам дали да ви го кажа писменно, Няма, няма отражение върху крайния резултат, но искам да се знае. За това ви го казвам. Какво да, да направя? Да ви пиша ли? Да, добре. Първо. creo que tengo que entender. Con esto pasamos al voto siguiente, que es el punto duodécimo, que es el informe Ferreira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 Muito obrigado, Presidente. Eh, como não foi, não foi Благодаря. Госпожо председател, в списъка за гласуване не са отразени мненията на позицията на докладчика. Така че е, ще кажа няколко думи по този въпрос. Е, срещал съм се с, с е, докладчиците в Сянка. Те са запознати с моето мнение, но бих искал и комисията да знае какво мисля. Като се има предвид същината на това законодателно предложение на комисията, в наш интерес е процесът да приключи максимално скоро. Такива са били съображенията ни при разписването на този доклад. Някои от измененията постъпиха едва преди няколко седмици от съвета. Внесени са като предложения за изменение, но аз не смятам, че те са необходими. Не смятам, че от тях документа печели по някакъв начин. Единственото, което те, с което те допринасят, е допълнителна административна тежест. При това са отразени мненията само на някои държави в съвета. Това са страни, които не е, вземат предвид проблемите, пред които са изправени по-слабите економики сега, тези, които, използват, е, които получават финансова а, е, подкрепа. Така че по никакъв начин те не отразяват а, мнозинствените интереси. Смятам, че процесът трябва да бъде е, от полза за всички страни. За тази цел трябва максимално скоро да е, бъде задвижен. Затова няма да се противопоставим на тези изменения. Няма да се противопоставим и на измененията, внесени от господин Кадек, например. Смятам, че може да се гласува анблок по всички изменения и препоръчвам да се въздържим. Смятам, че не са безполезни не са необходими и са контрапродуктивни. Те служат на интересите едва на няколко страни в съвета, както казах. Още нещо. Важно е да се каже, че страните, които активно се изказваха по този документ в съвета, са тези, които ще извлекат максимални ползи, докато дребните економики няма да могат да се възползват. Искаме обаче да дадем възможност на по-малките економики по-лесно да достигат до общностно финансиране. Всички средства, които не се оползотворяват от страните, които имат най-голяма нужда от това, ще трябва да се обръщат за помощ към други страни, които в момента са по-заможни. Както казах, те, страните, които се застъпваха за тези изменения в съвета, са тези, които ще извлекат най-големи ползи, като се пренебрегнах интересите на древните економики. Е, Добре тогава, освен ако някой друг или някой изобщо е против, тогава смятам да преминем към гласуване Анблок на всички изменения от страна господин Кадек. Гласуваме. А, ро... Извинявам се, извинявам се. Изявление без микрофон от страна на Ромева. Вие искате да гласуваме по-отделно? Искам, казва господин Ромева, 4 да измен, изменения 15, 22, 6 и 8 да се гласуват по-отделно. Господин Галагер, вие приемате ли го това? Няма проблем. Представителите на АЛДЕ ще се въздържат по принцип. Хубаво тогава. Изменение номер 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега 15-то. Начало на гласуването. Край. Приема се. От 16 то до 21 изменение гласуваме блок Начало. Край. Приема се. Гласуваме за изменение 22. Начало на гласуването. Край. Приема се. Гласуваме от 23 до 5. Начало. Край на гласуването. Приема се. Сега шесто изменение начало. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение номер 7. Начало. Край. Приема се. Осмо изменение. Начало. Край. Приема се. Девето. От 9 до 13. Начало на изменението. На гласуването, извинете. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме законодателното предложение с съответните изменения. Начало на гласуването. Край. Приема се с 16 против и 3 въздържали се. И сега гласуваме предложението за законодателна резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 19, т.е. единодушно. Поздравления! И сега казвам същото, каквото казах и преди. Дали комисията е съгласна докладчика, предвид на този резултат, да се свърже с съвета, за да започнат евентуални преговори за достигане на споразумение още на първо четене. Ако никой няма нищо против, смятам, че това е положителен отговор. И така, минаваме към 13 точка – Днес на заседанието на координаторите решихме да не гласуваме доклада е, на Ривелини, защото Министерският съвет миналия петък прие въпросното предложение и така вече имаме конкретен законодателен акт и можем да го отнесем към съда. Оттам оттам вече ще чакаме съответния резултат. Но основания за подвеждане под съдебна отговорност на съда имаме и съдът ще се произнесе за това, коя правна основа трябва да бъде приложена. Благодаря. Приключихме гласуването. Е, какво се става сега? Минаваме към 14-та точка на дневния ред. Момент. Става оно. No, no, eso no se puede, si no se puede votar, si vamos al Tribunal de Justicia, no se puede. Не може да гласуваме нещо, което е в момента предмет на съдебна процедура. Минаваме към следващата точка. Европа за ефективно използване на ресурсите. 14 точка. Докладчик е госпожа Тротман от групата на социалистите. Това е становище. Това е становище. Моля ви, моля ви, тези, които решават да си отидат, поне да не вдигат шум и да дадат възможност на тези, които искат да работят, да работят. Госпожо Лювин, господин Ромева, още сме в час. Госпожо Тротман, когато сте готова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще представя съдържанието на този доклад. Това всъщност е становище за ефикасното използване на ефективното използване на ресурсите по три точки. На първо място е на първо място, становището представлява допълнение на работния доклад на господин Жирондин от комисията ЕНВИ, според е, която риболовът има голямо значение за ефективното използване на ресурсите. Втория пункт е свързан с виждането, че реформата на ОПОР следва, следва да се придържа към общите насоки, като прехвърлянето на квоти, възможно най-малък брой брак или прилов и накрая глобален подход към управлението на рибното стопанство. И на трето място устойчивото потребление на риба. Това становище цели да ограничи риболовното усилие, за да може всички социални, екологични и економически компоненти да се съчетаят по начин по който не само рибни продукти, а и аквакултурни продукти с европейски происход да бъдат потребявани на европейските пазари, за да се спре достъпът до тях на продукти от места по света, където изискванията не са толкова високи като нашите. И така това е от моя страна представянето. Докладът е кратък и представянето е схематично изложено в, на една страница за алинея 4, за алинея 6, дали трябва да запазя съдържанието си или трябва да бъде прехвърлено, например, към 7 алинея. Може да хвърлите поглед на тази страница, защото там ясно ще видите какви са моите предложения за по-добро структуриране на доклада на господин Жирон, Жербронди. Надявам се, че колегите ще се отнесат, отнесат положително към това мое предложение. Благодаря. Sí, eh, de la, por parte de la comisión me han dicho... От страна на комисията има ли някой? Господин или госпожа Джонстън? No está? Pues tiene usted, sí, perdone, tiene usted la palabra. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Няколко прости неща имам с себе си съм дошъл с експерти по отношение на пътната карта, прията през септември това е едно различно съобщение от това, което бе прието през януари и на него се базира това становище, което разглеждаме днес. Но искам да привлека вниманието и ви върху а, факта, че след тази важна инициатива, това е рамково съобщение, има много инициативи свързани с него, които разписват детайлите, например стратегията за биоразнообразие 2020, а, след това приетото за еф, ефективност на ресурсите и много други свързани с съобщението. Така че, ако а, видите документа, подготвен за комисията ЕНВИ, това е фактически свързано с пътната кра... карта. И становището на тази комисия също ще бъде отчетено. Но ще оставя тук на експертите да говорят по отношение на пътната карта, свързана с ефективността на ресурсите, стига да желаят. Господин Дейвис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Един въпрос към комисията. Изправени сме с ограничени ресурси, голяма популация. И съм щастлив, радостен, че комисията излиза с тази пътна карта. А в областта на рибарството знаем, че сме в състояние да посрещам търсенето по-успешно, отколкото го правим в момента. Но все още не ми е ясно за концепцията за максималния допустим улов. Аз го тълкувам като да спрем свръх риболова. Но искам да се обърнем към една ситуация, свързана с а, презареждането на нашите морета до крайния им капацитет. Дали става дума за максимален економически добив като паралелна устойчивия. Нека комисията поясни какво е нейното намерение от е, тази реформа на общата политика по рибарство. Дали намерението е просто да се прекрати свръх е, е, риболова и да постигнем един висок капацитет на популации на риба в нашите морети и а, дали са в състояние да гарантират такъв, такъв максимален, такава максимална подкрепа, каквато те желаят. Комисията има думата. Thank you, um, I think, uh, that... Uh, Мисля, че когато а, се спираме на този елемент за максималния, допуст, максималния устойчив а, улов или добив, а, трябва да няма никакво съмнение, че комисията иска да се стигнат тези разумни нива на а, смъртност на рибите до 2015 година, но ние си даваме сметка колко трудно и а, почти невъзможно е, е това, особено по отношение е, на смъртността. Първо, защото имаме много малко научни познания по отношение на запасите, макар и да нарастват е, познанията ни за този аспект, експлуатирането на моретата. Така че трябва да направим един практически, стратегически избор. Другият елемент е като цел ние не се различаваме. Ние искаме да стигнем до едно положение, при което запасите си на такова ниво, че могат да произведат максимални устойчив а, улов. И ако се а, приложат а, тези нива, аз ще ви кажа точното ниво, ако се а, приложи и а, ставката на експлоатация, имаме предвид и спазването на нивото на смъртността, тогава запасите при нормални условия ще се развият към едни нива, а, които могат да осигурят именно този а, а, висок а, устойчив, максимален устойчив улов. И постепенно ще се стигне до това ниво. Така че в това в този смисъл ние не се различаваме един от друг. Комисията възприема стратегически подход. А в като а, смъртността на рибата ще бъде движещия фактор. На второ място трябва ни инструмента. Ние не можем да използваме инструмент, който почива на размера на рибите. Трябва да постановим нивата на експлуатиране на рибните за ресурси и също да вземем предвид ставката на процента на смъртност. Един на допълнителен коментар. Както знаете, комисията предложи да стигнем нива на експлуатиране, които ще доведат до запаси, които са над нивата на максималния улов, което означава, че трябва да управляваме а, риба, рибното стопанство на нива, които са под максималния устойчив улов. Това е по причина, че комисията смята, че е важно да имаме тази предпазна а, клауза а, или клапа за в случай, че нещо се случи с експлуатирането и тръгне в друга посика. Значи комисията вгражда една предпасна клауза, за да не стигаме тези нива на максимален устойчив улот. И разбира се, в, модални, в модално изражение, това е една малка стъпка към максимални доходи, максимален улов и постановяването на тези нива, комисията казва, че всяка следваща стъпка ще доведе до това. Благодаря. Госпожо Тротман, искате ли нещо да кажете? Euh, Благодаря на комисията за тези уточнения. Имам чувството, че всъщност Сигурна съм, <laughs> че липсват някои, някои уточнения, уточнения в по-голяма дълбочина, на основание на които да можем да вземем решения. Така че дебатът все още не може да бъде приключен, тъй като не всички въпроси са изяснени. Надявам се, че тези проблематични именно пунктове ще намерят разрешение, така че благодаря на всички, които ми дадоха материал, на който да се основа при подготовката на становището, така както ви го изложих. И така, председателката на 6 януари на обяд изтича срока за предлагане на изменения. Гласуваме на 25 в комисия Гласуването в комисията ЕНВИ ще бъде през април месец. Мисля обаче, че тук има грешка. Няма да е през април. През април ще е. Така, приключваме 14-та точка и минаваме към 15-та. Извинете, госпожо Льовен, искате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да се изкажа между две точки. Някои от нас сме изненадани, че не гласувахме по споразумението за сътрудничество в риболов с Венецуела. Казахме на срещата на координаторите, че ще гласуваме. Може ли да а, обясните каква е причината, поради която не гласувахме? Това, което казах е, че на заседание на координаторите решихме да се обърнем към съда. Това казах. Няма да гласуваме, защото юридическата служба каза, че ако ще искаме отмяна на този законодателен акт няма защо да се гласува днес. И аз последвах тази препоръка от страна на правната ни служба. Ако обаче вие не сте съгласни или го спорвате, отново ще се обърнем към правната служба. Казаха ми обаче ясно, че ако започнем процедура по отмяна, нещо като решихме днес сутринта на заседание на координаторите, няма смисъл да се гласува. Така ми казаха, така и постъпих. Ако обаче не сте съгласни, просто ми казвате и точка по въпроса. Това казах, това бе препоръката на правната служба. Те ни казаха как се процедира в такива случаи. Затова днес сутринта исках да разбера дали ще искаме съдебна отмяна чрез наместа на съда или не. 15 точка сега а именно стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 година, докладчик господин Ривелини. Комисията ЕМВИ ще гласува на 26 февруари 2012 година. Следователно, имаме малко време за обсъждане на този доклад и господин Ривелини направо минава към следващата фаза за обсъждане на становище. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик бих искал да поканя Комисията по околна среда, която е водеща по това въпрос, е, да включи някои предложения, които сега накратко ще разгледам. Първо, никоя страна не може да се справи сама с проблема на биологичното разнообразие, най-вече в морските екосистеми. Държавите членки, правителствата трябва да съгласуват по-ефективно усилията си. за да се справят с този глобален по мащабите си проблем. Второто ми предложение – срещата на високо равнище по устойчивото развитие от 2002 в Йоханесбург. Там държавите членки и комисията поеха ангажимент да поддържат максимален добив от запасите до 2015 година. Така че ако може в тази връзка да се поясни а, подхода за максимален устойчив улов по отношение на размер, възраст и плодовитост. Също така трябва да се отрази въпроса за а, смесените запаси. Третото ми предложение – подчертавам значението на научните становища, научните съвети, които да се основават на надежни данни, за да се осигури ефективно и устойчиво управление на рибните ресурси. 4. Предлагаме на комисията и на държавите членки да изпълнят изцяло стратегията за биологично разнообразие до 2020 година като гарантира, че всички мерки за финансиране, които се предприемат са в съответствие с законодателството за биологичното разнообразие. Постигането на целите от тази стратегия зависи от изпълнението на правилата, които вече са прияти и също управлението на програми като Natura 2000 и Life Plus. 6. Шеста точка от становището. Оценката на постигането на целите за биологично а, разнообразие не е залегнала в стратегията. По-скоро тя ще се състои в бъдещите предстоящите реформи на ОСП и ОПОР, както и многогодишната финансова рамка. Бих искал също да посоча, че без успеха на предишните стратегии в областта на биоразнообразието е защото те, биологичното разнообразие не е залягало в достатъчна степен в други области на законодателството. А сега трябва да се даде по-сериозен акцент на, морск, на морската и крайбрежната устойчивост на екосистемите. И последната точка от становището ми – Приветствам плана от ноември 2011 година, разработен от 4 агенции на ООН, в това число ПРОН и ЮНЕСКО, да се насърчават държавите да поддържат ангажиментите си за ограничаване на деградация на океаните и отстраняване на заплахи като свръхриболов, замърсяване, и намаляване на биологичното разнообразие. Благодаря, господин Ривелини. Госпожо Льовен, имате думата вие. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин Ривелини, за изложението на доклада ви. Мисля, че много положителни моменти има в него. Въпроси, по които съм съгласна с вас. Мисля, че осма точка а именно за постигане на всички европейски ангажименти за целите по биологичното разнообразие. Тези цели трябва да се интегрират в ОСП и ОПОР. Смятам, че това е ключовото предложение. Това е нещо, което трябва да се подчертае в доклада ви. Имам няколко въпроса Молите комисията да а, поясни подхода си за максималния устойчив улов и да изясни въпроса за а, смесените запаси. Сутринта говорихме за екосистемния подход и се разбрахме, че ни трябва такъв. Говорихме за а, резките промени в режима на екосистемите и се съгласихме, че при всякакви управленски програми трябва да се възприема един екосистемен подход. Да се чудя, вие това ли имате предвид, като задавате този въпрос за максималния устойчив улов? Призвавате за събирането на надежни и а, пълни данни. А, да, аз съм съгласна, че колкото по-подробни и пълни са данни, толкова по-добре, но липсата на пълни данни не би трябвало да ни а, спира да предприемаме превентивни мерки, защото един превентивен подход също би бил уместен за тази цел в този контекст. Друг въпрос. Не съм проверила, но вие споменавате Европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2020 година, най-вече в четвърта а, цел а, и оптималното ниво на запасите. Ако може да поясните каква е тази четвърта цел от тази стратегия. Споменавате и ангажиментите на Европейския съюз към ЮНЕСКО, ФАО, Международната морска организация. А до година в Рио де Жанейро ще се проведе конференция в рамките на програма Life Plus. Все още може да се променя дневния ред и мисля, че ако се включи в дневния ред биологичното разнообразие и устойчивостта на морската среда, би било полезно нещо. Благодаря. Gracias. Eh, por parte de la comisión está el señor... Eh... От името на комисията, съответната генерална дирекция, имаме представител? Нямаме представител. Няма ли никой от комисията Генерална дирекция околна среда? Има една госпожа, аз съм координатор, за това не мога да вземам становища, но имаме колега от Генерална дирекция Рибарство, който би могъл да каже нещо по проблема за риба, рибният сектор. Е, е, Съжалявам, че така се получава. Ще поискам обяснение. Бъдете сигурни. Искате ли да се изкажете? Не искате. А, протягате ръка за бутилка вода. Аз реших, че дигате ръка за изказване. Объркала съм се. Съжалявам пак, повтарям. Съжалявам, че не са ни пратили някои или поне не са ни пратили обяснение за това защо няма никой. Получихме името на представителя, който ще е сред нас и след това оттам нататък нямаше новини за това ще дойде ли или няма ли да дойде господин Ривелини. Вие пак имате думата, ако искате крайни бележки. Да, благодаря, госпожо председател. Да, исках да коментирам казаното от госпожа Лювин. Това, което тя каза е в съответствие с това, което и аз казах по-рано, поне 90% от него. И съм съгласен с нея. Но нека поясня един въпрос. Ти, тя зададе, по него тя зададе въпрос. По, в становището аз исках да изтъкна тази стратегия биоразнообразие 2020, особено цел 20, тъй като засяга тази комисия. И е съвсем нормално, според мен, да се да проявим загриженост за управлението на рибните запаси. Ние сме комисия по риболов, по рибно стопанство в края на краищата. И за това го подчертавам. Не виждам някакво противоречие в казаното от нас. Нямам какво повече да добавя. Хубаво тогава да ви кажа графика, представяне на изменения. Това е всичко доста спешно като процедура, тъй като се ще се гласува през февруари и на 6 януари трябва да се представят изменения. След това 24-25 гласуване в комисията. Приключваме значи, 15-та точка, преминаваме към 16-та. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година на Европейската комисия, раздел 3. Господин Милана е докладчик. Първо, искате вие ли, господин Милана, да се изкажете и след това комисията? Искате вие. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Да, това е едно становище <coughs> за доклад. И това в момента е първоначален обмен на становище. С, с вече разгледах е, документи съвместно с секретарията, разбира се. Освобождаването от отговорност е всъщност е, е един одит, провеждан от парламента, с цел да види а, дали разходите са такива, каквито сме ги очаквали. И тук се базираме на два или три елемента – количество разход е, и колко ефективни са били харчовете. Това е вида анализ, който аз проведах в най-общи линии. Резултатите са задоволителни. по отношение на Генерална дирекция морски ресурси и общото изпълнение на бюджета процента е 97, доста добър резултат сам по себе си. 80% освояване, също доста добър резултат. Въпреки това, по раздел 1102 глава 11.02 пазара на рибни продукти. Имаме много ниско ниво на разходи и по същество се дължи на факта, че през 2010 година имаше спиране на плащанията към най-крайните, периферните райони, тъй като бе отбелязано, че няма съответствие по отношение на допустимостта на някои а, разходи. Една проверка, проведена неодавна съвместно с комисията, а, донесе ни до позитивни резултати по това. И в началото на, през 2010 и началото на 2011 въпросите, които бяха довели до спирането на плащанията, бяха изчистени. А въпреки това, Имаме известни резерви, тъй като изпълнението е само 27% и през идните месец, седмици и месеци ще трябва да се вгледаме по надълбоко в този проблем. Около 18 милиона евро бяха върнати на държавите членки и трябва да видим това не е много положително отражение на управлението. друг, друг въпрос, който бе разгледан – Също благодарение на отличния доклад на Сметната палата искам да благодаря на представителите на Сметната палата, които са сред нас днес. И един друг въпрос, който комисията и Сметната палата повдигнаха, е, че има програма от 2001 година още. Съществуваха въпроси за една фабрика за сърдини в Германия – според нас програмата трябваше да бъде приключена в 2011 година и да има амортизиране на, амортизиране на разходите. Но има резерва от Сметната палата по въпроса. Той е сложен е въпросителен знак на дейностите на тези фабрики. Инвестицията, свързана с постро... изграждането на една обществена сграда, която след това е дадена под найем на частния сектор, а и по този начин се възползва частния сектор от европейски, европейски плащания. Но реалността на ситуацията е, че се използва от частния сектор. Devo dire che va sollevata la questione che Финансирането продължава и аз мисля, че трябва да повдигнем въпроса, че този род неща не могат да продължават толкова дълго и да не се справяме с толкова дълго с проблема. Това е труден въпрос, но трябва да посочим, че тези процедури трябва да протичат по-бързо. Между срещи с неформални с комисията проведахме и бе казано, че въпросът е почти изчистен. И едва ли и тази резерва, а, що се отнася до освобождаването на, от отговорност за 2011, вече ни резервите ще отпаднат. И ние одобряваме тази дейност на комисията. И последен въпрос – по останалите дейности. И казах, че трябва да има едно разделяне на пакетите, свързани с комерциалната страна на рибното стопанство, на рибния сектор, между международни споразумения за устойчивост в сектора. Това е просто за ваша информация. 72% от ресурсите отиват по международни споразумения се правят по международни споразумения и са свързани с търговски споразумения, където 28% от ресурсите а, отиват за подкрепа на сектора. А, ако отидем в по-голяма дълбочина относно освобождаването от отговорност на бюджета 2010, именно тези цифри трябва да имаме предвид и за в бъдеще. Нещо още, което ще се свържи, е свързано с становището, ще се включи в становището. Необходимостта да се проведе наблюдение на резултатите по отношение не само да ползваме информацията, да видим как се е протекал процеса. На 24 януари ще а, до 27 февруари ще трябва да се внесат измененията. Той ще има е месец, а пък то е доста голямо, дълго становище. След това на 28 и 29 февруари ще има заседание на комисията и срока за, за а, гласуване през май ще бъде гласуването. Още веднъж искам да благодаря на членовете на Сметната плата, които са тук а, сред нас. Те, аз им пратих а, имейл и те откликнаха. Виждам и представител на комисията тук. Искам да я благодаря. Всъщност исках, но чувам, че пристига и да чуем какво ще кажат. Благодаря. И така, благодаря. Ще дам сега думата на представителите на Сметната палата и благодарност и за това, че са тук. Господин Тенеси, надявам се, че го произнасям добре. И господин Конфин, не знам дали двамата искат да вземат отношение или само единия. Така или иначе, както вие решите, имате думата. Thank you very much, uh, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на парламентарната комисия за поканата. Не се случва често да говорим пред вашата комисия. Благодаря и на докладчика лично за поканата. Едвард Тенеси се казвам, служба 1, Сметната палата, отговарям за замеделие и полезни изкопаеми. Това естествено включва и а, морски дейности и рибарство, но рибарството е сравнително малък част от нашия а, ресор като бюджетни средства. По отношение на законност и редовност не сме установили никакви а, големи проблеми в областта на рибното дело и морските, работ... морските въпроси през последните няколко години. За 2010 година общо 9 са операциите, които разгледахме. Има някои дребни проблеми, но нищо по-сериозно. Не казвам, че не са важни а, тези нередности, но става въпрос а, за една група с а, много а, големи бюджетни ресурси, които се разпределят за нея. Става въпрос за замеделието и природните ресурси. Затова заедно с колегата ще ви запознаем накратко с някои от проблемите, които установихме за 2010 година сега. Благодаря ви, госпожо председател. накратко ще се изкажа аз, защото, както каза директорът ми, не сме установили някакви важни наредности. Всъщност само един въпрос повдигаме в годишния си доклад за рибарството. Отправяме критика към комисията за това, че оттегля резервата си по въпроса за китовете. Комисията излезе със становище, е, че може да се отегли резервата за 2,3 милиона евро. Това е резерва от 2009 година и ние смятаме, че тя трябва да остане. Това е единственото нещо, което сме включили в доклада си. По отношение на Генерална дирекция морски въпроси. А, 8 транзакции сме анализирали от 238 от целия Европейски съюз. Не мога да навлизам подробности обаче, защото подробностите са поверителна информация. но наистина са дребни нередностите, понякога не е популяризиран източника на финансиране, не пише, че е схема за безвъзможна помощ, но така или иначе всичко това е, е, за това е сезирана комисията, комисията е сезирала изпълнителите и е получила отговор от тях. По отношение на сметките, няма нищо, което да а, заслужава да влезе в а, а, годишните ни доклади. Отново някои дребни нередности, които сме оповестили на а, съответните служби на комисията. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че дойдохте специално днес тук да участвате в дебата. И сега господин Джонсън, който все още не ме чува но е вече сред нас. Казвам, значи, че е добре дошъл и ще ви дам думата от името на комисията да вземете отношение по този въпрос. Заповядайте. Much, Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Що се отнася до процедурата за освобождаване от отговорност, смятам, че в глава 3 на доклада става дума а, именно за рибното стопанство и а, там, бих казал, няма никакви големи проблеми. С това не искаме да омалуважим а, а, констатациите. А, колегата преди това говори за а, а, анализите, направени от съда на произволна основа. А, и констатациите, до които стигна, комисията ще проследи по-нататък и ще вземе отношение по идентифицираните въпроси и ще бъдат направени корекции за съответните държави членки. Що се отнася до нашите резерви по годишната дейност, искам да уверя вашата комисия, че тези резерви се проследяват внимателно и необходимите действия ще бъдат предприяти. Разбира се, ще, получите, ще изготвим пълен доклад в годишният доклад за 2011 година. И накрая няколко думи за изпълнението на бюджета. Аз прегледах цифрите за тази година и с, с удоволствие мога да кажа, че имаме по-добър процент на изпълнение на ангажиментите, отколкото имахме през 2010 година. Това са все въпроси, които продължаваме да разглеждаме отблизо, особено при тези тежки економически обстоятелства, в които живеем. Даваме си сметка за важността да гарантираме на бърз поток на ресурси от бюджета към бенефициенти, но разбира се, с с, при поддържане на необходимото ниво на контрол на харчовете. Благодаря. Благодаря ви, господин Джонсън. Господин Милана, вие имате ли нещо да допълните? Ако искате, заповядайте. Е, Само няколко бележки. Мисля, че коментарите направени току-що бяха добри. От това ще произлезе едно положително становище. Що се отнася до казаното от комисията, кратък коментар. Тази година имахме трудност относно интегрираната морска политика, как да става финансирането на ресурсите. И това е важно и за комисията, председателя, трябваше да напише писмо, за да се опита да се намерят средства за финансиране, защото е много важно. За да, да имаме една такава интегрирана морска политика. Става дума само за няколко милиона евро. За това говоря. Това не засяга 2010 а по-скоро 2011 и съм доволен, че процента на изпълнение е много висок. И аз ще поискам от докладчика данни, за да мога да проверя защо комисията не ни е дала парите, които поискахме. 10 а, милиона рабати. Ще проверя дали са отишли при държавите членки. Защото това било, <laughs> би било нещо, което, от което не бихме доволни. Но това ще стане до година. Е, е, Чудесно. И така, следващата, на следващото заседание ще бъде представено становището. Благодаря на господата от Сметната палата, на господин Джонсон и на господин Милана, разбира се. Изчерпихме така 16 точка, минаваме към 17-та, иначе освобождаване, т.е. освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година за Агенцията на общността за контрол на рибарството. За съжаление, докладчика Йорго Шаци Маркакис не е тук, така че ще трябва да отложим тази точка. 18 та точка. Някой иска ли нещо по въпрос разни? 19 та съобщение на председателя относно заседанието на координаторите разпределихме, разпределихме докладите. Това бе най-главното. И следващата точка от дневния ред е на определена следващото заседание 24-25 януари. И с това смятам да приключим. Весели празници, приятно прекарване успешна нова година и се надявам всички да сме тук отново през януари месец. Благодаря, закривам заседанието.